So, good morning, everybody. И така, добро утро на всички. Добре дошли на заседанието. Слънчево е в Брюксел, това е чудесно, а има прозорец, така че виждаме хубавото време навън. Започваме работа. Предлагам на вниманието на депутатите дневния ред, приемате го. Също така трябва да приемем протокола от заседанието на 25 и 26 април. Мисля, че и протокола можем да приемем. И сега съобщенията на председателя ще започна с добрата новина. А добрата новина е, че Кот Дивуар ратифицира римския статут за Международния наказателен съд и вече имаме 122 държави, които са го ратифицирали. Проведохме дискусии по състоянието на правата на човека в Турция. Има тежки нарушения, адвокати, правозащитници арестувани. Обсъждахме това с Турция, с парламентарната група за сътрудничество Пинар Сенек, активно активна правозащитничка, социолог, общественик е осъдена на дълги години затвор след като три пъти е оправдана от съда. Очевидно има политическа намеса в нейната присъда. Следим като казвам следим ние, имам предвид председателя Барозо, секретарията и в разговорите с Турция ще следим отблизо събитията. Имаме първия съдебен пакет с Турция. Ще видим как преговорите по него ще се отразят на преговорите и сътрудничество с Европейския съюз, както и на годишния доклад за напредъка на Турция. Миналата седмица в Страсбург в пленарното заседание приехме резолюция за съвета на ООН по правата на човека, всеобхватна резолюция, която дава много добра основа делегацията на нашата парламентарна комисия, която ще бъде е, в Женева на сесията на е, съвета на ООН по правата на човека да работи успешно. Говорихме и с председателя за приоритетите, а те са е, Сирия, Мяма, Бирма – Народно-демократична република а, Корея, а, Мали. Както виждате, доста напрегната сесия, но то винаги е така. След това в Страсбург приехме спешни резолюции за ареста на правозащитници в Зимбабве и по-конкретно активисти, които работят а, с Асоциацията за правата на човека в Зимбабве – все повече расте политическото насилие и полицейската бруталност срещу правозащитници и активисти. Липсва клауза за правата на човека, сключен в споразуменията от междинен характер за партньорство с четири африкански държави, включително Зимбабве, и призовахме за включването на такава клауза всички споразумения. Друга спешна резолюция беше за а, убийството на медицински сътрудници а, в Пакистан. Има кампания за вакцинация против полиомиелит в страната. Четирима от участниците са убити от терористи, които изцяло се противопоставят. Ние осъдихме убийствата в текста на резолюцията и поискахме от правителството на Пакистан да засили мерките за сигурност за организациите, които работят в тази област, както и за техните сътрудници. И най-сетне приехме резолюция за господин Сомбат Сомфон, който е активист, отстоява поземлените права. Той е изчезнал. Властите официално твърдят в Лаос, че въпросът е криминален, но ние настояваме за пълно разследване на пленарната сесия бяха прияти два доклада за корпоративната социална отговорност в две парламентарни комисии, правната и економическата. Беше внесено от наша страна становище и в двете парламентарни комисии. Част от нашите препоръки бяха отразени, макар и в много различна степен но те бяха представени на докладчика по становището. Приехме и резолюция за Комисията по правата на жените през март ще се обсъжда в ООН насилието срещу жените и момичетата. Подчертахме, че въпросът е изключително важен и трябва да се обърне особено внимание на изпълнението на съгласуваните заключения, които надяваме се ще бъдат постигнати през март. Като председател на подкомисията по правата на човека участвах в проявата организирана за науката и иновациите е, чухме е, представяне е, на ролята на, на тази тема в работата на ОНЕ за правата на човека. Аз критикувах част от съдържанието, друга част приветствах. Манфред Новак от, универс... от университета Болцман в Виена е докладчик и последно в сътрудничество с отдел политика нашата подкомисия ще организира семинар под председателството на колегата Ана Гомеш. Тя е докладчик от наша страна по този въпрос. Две заседания, на които участвах вчера и оня ден. Едното е, е, имах среща с посланника на Тайл, Тайван. Поставихме въпроса за 6 екзекуции е, в Тайван и е, обсъдихме въпроса за нарушаването на мораториума върху смъртното наказание. Посланникът изтъкна, че проблемът е много труден, че е, няма широко обществена дискусия за премахване на смъртното наказание. Е, мненията са различни. Той посочи, че не е подходящ е, моментът за премахване на смъртното наказание. Опозицията споделя същия въпрос. На същата среща разбрах, че тайванското правителство е, изли, излезе неодавна с първият си е, комплексен доклад за състоянието на правата на човека е, в Тайван и поканиха експерти в международен екип да направят оценка. Те като политическо ръководство смятаме, че ще трябва да насърчат обществените разисквания за безсмислието, ако щете, на смъртното наказание като средство за борба с тежката престъпност. И разговарях също с а, ръководителя на парламентарната комисия по а, национална сигурност, а, отбрана и вътрешни работи в Националното събрание на Бахрейн. Организира се посещение. В някои отношения има напредък в Бахрейн, но той е твърде бавен. Води се опозиция с част от Води се диалог с част от опозицията. Необходима е повече последователност в разследванията на нарушения на правата на човека. Това са моите съобщения. Приветствам всички вас. Приветствам и двама от колегите от неправителствения сектор в Камбоджа. Те работят в областта на правата на човека и Центъра за правно образование – Концесиите, учредени върху земите, са основната тема. Имаш среща с представители на Европейския съюз, но Израел, Тунис, те, това са нашите гости днес. Приветстваме ги с добре дошли. Започваме с Камбоджа. Трябва да кажа, че официалната покана не е стигнала до делегацията за отношения с страните от Юго-Источна Азия, но така или иначе ние сме изпратили тази официална покана Ще видим защо така се е получило. Председателя ми се обади, но е, има друга работа. И така, размяна на мнение относно ситуацията във връзка с правата на човека в Юго-Источна Азия. Имаме и междурегионален парламент, в рамките на който се следи работата по отстояването на правата на човека в региона. Имахме няколко срещи, обмен с парламентаристи и посланници от Азиатския регион. Обсъдихме също така изпълнението на приетата декларация на държавните и правителствените ръководители от региона на АСЕАН. Приемането на декларацията е акт, който следва да бъде приветстван още в самото и разработване. Ние имахме много критика по формулировките, възприяти в текста. Трябва да подчертая, че не само тук в подкомитета се водят тези дискусии, но и госпожа Пила, върховен комисар – на ОНЕ по правата на човека също посочи, че е, се работи усилено по въпросите на правата на човека, но всеобщите правозащитни норми трябва да бъдат основата на цялостната дейност и затова изрази загриженост, е, че е, беше неодавна приета тази е, декларация за правата на човека е, с текстове, които са несъвместими с международните стандарти. И с това предисловие искам да представя експертите. С нас с поканените ни гости. Ще ги чуем, след това ще проведем дискусия госпожа Изабела Радон, заместник директор на програмата Азия-Тихоокеански район. И от... имахме възможност да се е, срещнем, когато е, обсъждахме декларацията за правата на човека в АСЕАН. Госпожа Гезел Покре, представител на Европейския съюз в Международната федерация по правата на човека. Тя отблизо следи състоянието на правата на човека в региона на АСЕАН. Много се радвам, че имаме и представители на редица страни от АСЕАН. Добре дошли, им казвам. Най-вече посланика на Малайзия, господин Новин, който е сред нас. Сега Okay. I uh, forgot um, and I was looking around, but I... Оглеждам се, но мисля, че господин Рори а, uh, а, uh, Мотговен, ръководител на секция АСЕАН е на път на но може би, докато го чакаме, госпожа Радон от Amnesty International ще вземе думата. Заповядайте. Thank you very much for, for this kind introduction. Много благодаря за милото представене. Благодаря за поканата, благодарение на която съм сред вас днес. Това е прекрасна възможност отново да преосмислим положението с правата на човека в Юго-Источна Азия. За тази цел мисля, че е необходимо да започнем с случая Сомбат Сомфон който е защитник на човешките права. Знам, че сте запознати с неговия случай. Това е важен, важен човек, трябва да го помним. Самбат е, е известен с това, че работи за популяризиране на развитието и на образованието. Бе отвлечен с, от неизвестни лица с МПС през декември а, миналата година и от тогава е в неизвестност. А, защо припомням случая с Омбат Сом Фейс? Защото той е символ за славащото, ставащото с много от защитниците на правата на човека в региона до сега. Те са подлагани е, на различни форми на сплашване, на, понякога има отвлечение и друг вид по-леки мерки на тормоз а, такива се отправят към техните семейства. Няма механизъм, който да защити тяхната сигурност. Между правителствената комисия отказа всъщност да приема каквито и да било жалби, свързани с, с правата на човека. Сега ще се спра на три малки, на три дребни въпроса. А, първо, общо положението е с защита на човешките права. Второ, а, системата за наказателно право. А, в няколко държави в Юго-Источна Европа има места за лишаване от свобода, където се задържат лица по политически причини. А, на няколко пъти по време на мирни протести биват задържани лица и, стават обект на насилие от страна на властите. в Виетнам през 2012 година десетки мирни протестиращи са били осъдени на дълги с дълги срокове на затвор. Трима блогери през миналата година са били осъдени за пропаганда срещу държавата с присъди между 10-12 години. Много от блогарите използват интернет пространството за защита на правата на човешките за правата на човека. През е, е, януари тази година няколко души бяха осъдени с присъди, които могат е, да. някои от които достигат 30 е, години е, за по подозрения, че имат връзки с чужденци, с забранени партии. Камбоджа. Миналата година в резолюцията се споменават някои от неразрешените проблеми с правата на човека в Камбоджа. А, има случаи на заплахи, а, тормоз, а, насилие и арести Нека да припомня Намсум Анандо на 71 години, един от а, малкото а, независими радиожурналисти, една известна неправителствена организация, която основава, се бори за демокрация. Общината отправя обвинения за подбудителство и осъжда на 20 години затвор. Делото е насрочено а, за 15 март. На 5 март, извинете, приканвам ви да следите събитията. А, Amnesty International, разбира се, отразява този процес, както и фактът, че той не е справедлив. През 2012 година 14-годишно момиче е а, застрелено през май месец а, за това, че се противопоставя на принудителното изселване на 9 а, семейства от нейното село. През юли миналата година е подписана петиция а, за разследване на случая, правена към министър-председателя, но все още няма никакви действия. Тайланд. They provide heavy jail sentences for insulting the monarchy. Има много случаи, при които протестиращи срещу кралското семейство са били обект на репресии. На 20 януари Санио Пука Сакасемсук е осъден на затвор заради публикации в списанието, което ръководи с присъда 11 години. Малазия. НПО отразяват случаи, в които държавата е упражнявала натиск срещу лица, които протестират против нейната политика, включително и групи от общността на лесбийките, геовете. През изминалите години е има такива случаи в други страни, в Макао, например, някои осъдени на, с, а, на затвор между 3 и 10 години. Тичо Териса а, осъдена за това, че ръководи а, мирен протест през май миналата година където се подемат призиви за независимост в, на остров Ява на стотици километри от своите семейства а, са затворени в момента стотици политически затворници. В Индонезия се и практикува често а, да се осъждат хора на а, затвор до 5 години, просто защото са протестирали а, или са изразили а, открито своите възгледи. Такъв е случай с а, човек, от, от източната част на остров Ява, осъден на 5 годишен на, а, зад, на 5 години затвор а, по обвинение а, как... In, confirm, yeah. богохулство. Надявам се, че е, специалният докладчик по темата ще има възможност да посети страната. повечето случаи срещу защитниците на човешките е, права а не е, остават без последствия в Индонезия. Такъв е случая с един от защитниците на човешките права, Тулип, който бе застрелен и до сега всички, за които се смята, че имат връзка с случая, не са били разследвани или не има търсена отговорност. А, има случай на застрелян журналист в Магнал Данал. А, след три години по-късно Филипинската е, държава все още не е направила нищо, за да възтържествува справедливостта. Над 190 души, срещу които има отправени искове не са изправени пред съда. Няма нито един обвинителен акт в Миянмар. Няма да ви давам много подробности, защото разбирам, че имате скоро специално заседание за тази страна. Там има напредък, но свободата на словото продължава да бъде ограничавана чрез законови е, разпоредби и много от политическите затворници са зад решетките все още. Така че ще ви предоставим конкретна информация, когато разглеждате е, по-детайлно този случай. Тези нарушения трябва да се е, разглеждат в контекста на много слабо е, наказателно право в Юго-Источна Азия, в Индонезия, е, в Миянмар, в е, Камбоджа, в е, Филипините има а, много случаи в историята на, на такива случаи, на които не са били а, решавани. А правосъдието е бавно. По случаите 003-004, като става въпрос за обвинени а, в а, подобни нарушения лица. Те още не са на, изправени пред съда представители на червените хмери. също така има много лица, кои, за които се е, смята, че са избягали в, е, от Камбоджа в Индонезия и продължават да живеят е, свободно, въпреки резолюцията на ОНЕ, нищо не се предприема към тях. Много е, е трудно а, да се премине към модерни стандарти в наказателното право и правовия ред, предвид на историята на някои от тези места. Има проблеми с а, а, провеждането на самия наказателен процес, прилагат се изтезания, а, а, за изтръгване на а, признания. А, често, а, въпреки призивите за забрана на изтезанията, в тези страни често дефиниции се разминават с тези в ООН. Така е ние получаваме много а, сигнали за злоупотреба и за прилагане на различни форми на изтезания, а, въпреки, а, че в а, закона фигурира забрана за това, именно поради разминаването на дефинициите на филиппините, Получаваме сигнали но прилагането на законодателството върви бавно и има разминаване между това, което пише в закона и възмездието, което се въздава на практика. Този контекст и ограниченията на правата на човека, съпътствани с пропуските в системата на наказателно прераздаване, са типични за района, а без да сме говорили за Миянмар. Това са а, теми, които като цяло а, будят сериозно безпокойство в страните от Европейския съюз. Въпреки редица декларации, в много от тези страни продължават да се извършва изпълнение на смъртни наказания. в Виетнам продължава да се изпълнява смъртно наказание чрез инжекции а, и да се произнасят смъртни е, присъди. Има и положителни случаи. В а, е, Малайзия и Сингапур, например, е, се работи по евентуалната отмяна на смъртното наказание за случаи свързани с наркотици. Ние се надяваме, че ще е, видим там напредък Притеснително е, че в редица страни в наказателния кодекс продължава да фигурира смъртното наказание и че хората могат да получават присъда с такова, с такова наказание след несправедлив процес. Както казах, контекста в региона – не способства осъществяването на правата на съдебна защита. Много още да се работи и можем да направим доста изводи, сравнявайки европейския модел – на достъп до правосъдие с този е, в е, района. Е, много често получаваме сигнали за това, че няма възможност за обжалване на произнесени присъди. И така, в обобщение, Amnesty International смята, че Европейския парламент е призван да играе решаваща роля, както осъждайки случаите на нарушаване на правата на човека и призовавайки Европейската служба за външни дейности да предприеме действия в същата посока. В стратегическата рамка се защита засилват мерките насочени към защита на правото на и свободно изразяване за отмяна на смъртното наказание. Благодаря. Thank you very much. And I think we have all the statements together. And now give the floor. Нека първо да изслушаме встъпителните изказвания. Искам да дам думата на представителя на Международната федерация по правата на човек. Merci beaucoup de me donner la part. Благодаря, че ми давате думата. Бих искала да се изкажа на френски. и искам да привлека вниманието на Европейския парламент върху някои специфични ситуации по, по отношение правата на човека за, във връзка с него ситуациите в конкретни страни. Искам да започна първо с конфискуването на земи в Камбоджа и в Вирма и необходимостта Европейския съюз да предостави известен брой гаранции относно търговски преференции и други средства от този вид. Въпросът е изключително важен и е поставен тук пред Комитета за правата на човека, като си има предвид мерките, които бяха предприяти през Европейския съюз през юни 2012 година и се поставя ударението върху мейнстриминга, включително за да се интегрира въпроса за правата на човека и в търговската политика на Европейския съюз. И в този смисъл Комисията по правата на човека има своята роля. След това искам да разгледам някои специфични ситуации в светлината на свободата на словото във Виетнам, Тайланд и в Лаос. А също така искам да кажа и няколко думи за Индонезия и последните събития в тази страна. Като начало, що се отнася до Камбоджа, най-напред искам да кажа, че имаме представители на неправителствени организации тук и може да им зададете въпроси след това, за да навлезете в подробностите, ако разбира се това ви интересува. Господин Вира Кенг, Деклек и госпожа Еви Шулер, които също могат да отговорят на вашите въпроси. Що се отнася до Камбоджа, най-напред искам да приветствам резолюцията, която беше прията от Европейския парламент през октомври 2012 година и която описва изключително добре ситуацията в лендграпинга, е, т.е. конфискуването на земите и нарушението на правата на човека, които се допускат във връзка с е, тези е, конфискации. Има изключително жестоко потушаване на протестите и искаме също да приветстваме призва, който беше направен от Европейския парламент към Европейската комисия да предприе, да предприеме проучване на терена във връзка с тези тежки нарушения и това в рамките на регламента за търговските преференции ОСПЖ. Ние също искаме да предоставим известна информация относно последните събития от октомври 2012 година и перспективите за това да бъдат последявани тези събития. По отношение на тези последни събития трябва да се каже, че економическите е, продължават да бъдат издавани концесии, поземлени концесии от правителството. За съжаление, има някои пропуски в директивата и липсата на прозрачност на тези процедури води до това, че тези концесии продължават да бъдат издавани. И Европейския парламент беше открил 12 такива концесии, вече има 15, което води до повече от 80 000 хектара земя, които са дадени на концесия. Второто нещо е потушаването на протестите във връзка с този тежък проблем на конфискуване на земи. И в това отношение е, ситуацията не е добра. Новите събития от октомври са доста тревожни и могат да бъдат е, цитирани доста факти. Най-напред през месец ноември 8 е, селени, които живееха близо до Пнопен, бяха арестувани, защото са нарисували върху покривите СОС и с е, лика на Барак Обама, който трябва да, се, да посети страната. През декември също нови събития. На 13 декември господин Сонандо е, е получил отказ е, да бъде освободен, докато върви възивната му жалба и беше почетал, че той беше осъден на 20 години затвор – и е, процедурата по обжалване трябва да се състои на през март и ние е, се обръщаме към Amnesty International е, да помогне и парламента също трябва да следи развитието на тези събития. И пак през декември, на 27 декември, Общинския съд на Пнопен осъди Йонг Бофа на 3 години затвор. Просто искам да кажа, че по-настоящем Аликадо има 12 активисти, които са в затвора във връзка с този въпрос, свързан с конфискуването на земи. Що се отнася до проследяването на тези събития, ние не получихме официален отговор от страна на Европейската комисия по относно на намерение да започне някакво разследване по отношение нарушаването правата на човека, както Европейския парламент беше поискал в своята резолюция от октомври. Нашите двустранни срещи е, доведоха до това, че получихме от комисията различни аргументи, е, които поставят под въпрос такова едно разследване. Първото е необходимостта да се е, получат заключения във връзка с някакъв международен механизъм за защита. Тези заключения ние ги получихме от през октомври 2012 година, тъй като докладчика от Обединените нации, натоварен с Камбоджа, написа такива заключения. Това според него са сериозни нарушения на правата на човека – Вторият аргумент е, че едно прекратяване на търговските преференции би довело до сериозни затруднения за населението. Вярно е, че ситуацията на населението е доста тежко. Е, те, хората се биват изгонвани от земите си, е, трудно се намира работа и заплатите са изключително ниски. Но освен това, трябва да се постави върху ударението върху това, че да се започне разследване в рамките на СПЖ, не означава задължително прекратяване, спиране, временно спиране на тези предпочитания, защото това разследване ще бъде началото на един период на преговори и това време може да се използва от Европейската комисия, за да се направи нещо конкретно на терена. Този период може да продължи дори до две години, така както се предвижда в настоящия регламент. Искам да приключи и за необходимостта за Европейския парламент да се занимава, да не представя да се занимава с този въпрос и да насърчава Европейската комисия да започне тези разследвания, проучвания Очевидно е, че от момента, в който Европейския парламент счита, че ситуацията е достатъчно тежка, за да се обърне към Европейската комисия, е необходимо този парламент естествено да бъде чут. Ако трябва да се проведе някаква анкета на място по този въпрос, искам да поставя ударението върху необходимостта тези посещения да включват контакти с подходящи хора, по-специално гражданското общество, специални представители на Обединените нации и така нататък. така, искам да продължа с ситуацията в Бирма, където също, също биват конфискувани земи. Това е много обезпокоително. Искам да припомня, че тези нарушения бяха документирани също от специалния представител на Обединените нации е, относно ситуацията в Бирма в един доклад от май 2012 година и един друг, втори доклад от септември миналата година. Документират се нарушенията във връзка с е, конфискуването на земи и потушаването на протестите. А, е, преди 8 ние бяхме на, на място и в Бирма и групи от гражданското общество докладва също, че цели групи земеделски стопани са били изхвърлени от земите си и това във връзка с инфраструктурни проекти. И второто, което искам да кажа е, че с увеличаването на инвестициите ситуацията ще се влуши. Това също беше подчертано от специалния представител на Обединените нации в неговия доклад и основно в алинея 39, който подчертава, че увеличаването на инвестициите и евентуалните приватизации, економическото развитие в Бирма, при положение, че няма никакви гаранции, със сигурност ще доведе до нарушение на човешките права във връзка с поземната собственост. Трябва да се вземат някои мерки. Това беше подчертано от специалния докладчик. Други мерки бяха подчертани от докладчика Дейвид Мартин. Знаете, че има една искане за резолюция, което ще бъде дискутирано утре в парламента, в комитета Инта. И тези предпазни мерки са свързани с една нормативна рамка във връзка с социалната отговорност на предприятията. Така, няколко мерки, така както беше подчертано специалния докладчик, е въвеждането на един правен режим, който позволява да се гарантира по някакъв начин поземлената собственост – Второто е социалната отговорност на предприятията и спрямо специалната ситуация в Миянмар искам да поставя да, да, да, да подчертая, че тази рамка трябва да бъде задължителна, правно обвързваща и да има цяла поредица от е, мерки, които трябва да бъдат взети и задължения, които да се наложат по отношение превенцията и намаляването на въздействието Остава дума за независим мониторинг и механизми за приемане на жалби и изрешаване на спорове. При всички положения, тук търговските преференции е, трябваше да бъдат възстановени, трябва тези гаранции да бъдат въведени и парламента, Европейския парламент, да разполага с известен брой гаранции преди да може да напредва по това досие и а, е, трябва да се използват необходимите ресурси, за да се проследи ситуацията, а също така е и да се въведат е, и да се задействат механизмите, които са въведени на място, но не винаги функционират добре. Ще се опитам за останалото да бъда кратка. По отношение на свободата на словото, Искам да ви кажа, че беше е, изготвен един доклад преди една седмица във връзка с свободата на словото във Виетнам и ситуацията на блогерите. Голям брой от нашите притеснения бяха също подчертани от Амнести, няма да се връщам на това. Има нов проект е, за декрет, е, който трябва да фокусира вниманието на Европейския парламент и въпросът евентуално може да бъде свързан с преговорите за споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам. И в много отношения, най-напред проучване на въздействието, е, е, такова проучване беше направено в 2008 година и държи сметка за точка 1 от план за действие в 2012 година на Европейския съюз, който изисква правата на човека да бъдат интегрирани в тези проучвания на въздействието. Свободаната на словото този въпрос трябва да бъде разгледан по-подробно, трябва да има консултации с гражданското общество. И второто нещо, по отношение на това споразумение за свободна търговия, по, по отношение за механизмите за, за надзор, които са предвидени в а, този вид а, договори, това трябва да се проследя от гражданското общество в рамките на главата за а, крайното развитие. Много е важно свободата на словото също да бъде разгледана и в тези договори, защото този вид механизми може да работи само ако известен брой гаранции бъдат осигурени. По отношение Тайланд искам да привлека вниманието на Европейския парламент върху случая Сумиот, както и убийството на двама членове на Федерацията на селените от е, южната част на Тайланд през 2012 година – мисля, че за Лаос Европейския парламент трябва да продължава да се занимава с въпроса с Самбат Самфон. И накрая за Индонезия две думи. Що се отнася до последните събития, Европейския парламент трябва да следи новото законодателство, което е Presidential Instruction номер 2, 2013 година, което като законова рамка не предоставя необходимите гаранции по отношение на човешките права и има опасност да се криминализира повече въпросите, свързани с тези мирните демонстрации и манифестации, но мога да ви дам повече подробности по-късно. От януари до средата на февруари има 18 случая насилия срещу младсинства а освен това и, имаше доста много случаи. на убити лица. И дейността на отдела антитерористи Денсус 88. С това ще приключа. Благодаря. Thank you. Благодаря и преди да дам думата на господин Монговен, искам да приветствам посланника на Бруней, негово превъзходителство Дато СЕМБИ, нали. Сред нас са е и представители на представителство на Тайланд, Индонезия, Филипините. Благодаря на всички, че сте тук. Вече приветствах посланика на Малайзия за проявени от него интерес. Преди няколко месеца е, на работен обяд беше проведена много интересна дискусия. Беше казано, че е, само критикуваме, а не виждаме е, положителния напредък и искам да наблегна. Аз разбрах вашата позиция, надявам се вие да сте разбрали нашата основната задача на Комисията по правата на човека да обърне внимание именно на тези аспекти, в които положението не е добро. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Бяха поставени въпроси за Мянма. На 5 март Президентът на Мянмар ще е, бъде тук. Посолството е много ангажирано с подготовката на е, посещението и благодаря на всички, които дадоха е, своя принос към подготовката ни за тази среща. Сега господин Рори Монговен, ръководител на секция Азия-Тихоокеански регион на службата на Върховния комисар на не за правата на човек. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, ваши превъзходителства, госпожи и господа, представители на страните от АСЕАН, колеги, Надявам се, че доста балансирано прозвуча равносметката за постиженията и проблемите в региона на АСЕАН и очертаните предизвикателства. Но няколко думи за работата на Върховния комисар в Азия. Имаме малък регионален офис в Банкок, който работи в десете държави участнички в АСЕАН, както и със секретарията на АСЕАН – и регионалните правозащитни механизми в АСЕАН. Имаме, и, имахме през последните 20 е, години и офис е, в е, Камбоджа, още от Парижкото мирно споразумение от 1993 година. Този офис се ангажира с техническа помощ и подпомагане на специалния докладчик за правата на човека в Камбоджа. Неговият мандат е създаването на комисия по правата на човека към съвета на правата на човека. Доскоро в Мянмар работихме главно отвън, но с бързия процес на реформи ние значително ускорихме и разширихме дейността си в тази страна с подкрепата на Европейския съюз, който ни предостави първоначално финансиране за работа с новосъздадената Мянмарска комисия по правата на човека. Президентът покани службата на Върховния комисар да създаде офис в Мянмар. Ние сме много въодушевени, развълнувани и работим по подписването на погодба с страната Домакин не са приключени преговорите, но се надяваме, че е, инициативата ще напредне през тази година. Междувременно, редовно от Банкок посещаваме Мянмар, подпомагаме хуманитарните е, служби в изпълнението на е, техния дълг и на техните проекти в Мянмар. Доскоро участвахме е, е, в мисията на ООН в източен Тимор – мисията приключва. Ние ще продължаваме да се ангажираме в източен Тимор. Надяваме се в перспектива източен Тимор да се присъедини към АСЕАН. Както виждате, частично, но съществено ангажиране на национално и регионално равнище от страна на Върховния комисар. На второ място искам да се спра на развитието на институционалните механизми и рамки в областта на правата на човека в региона. Първо, на национално равнище имаме четири национални правозащитни институции Тайланд, Индонезия, Филипините и Малайзия – всички те работят добре и са постигнали е, статут за акредитиране А. Т.е. те отговарят на парижките е, принципи и е, могат да бъдат акредитирани международно. Има и структура в източен е, Тимур, омбудсман, е, но приблизително със статут на национална правозащитна институция. Миналата година беше е, създадена комисия съгласно президентски указ и е, разработва нормативната уредба за комисията. Ние активно се включваме, защото се надяваме, че този е, нормативен акт ще даде необходимата самостоятелност на институцията в Камбоджа, както и в някои други страни на АСЕАН. Тези институции са важни на национално равнище, но те все повече се активизират на регионално равнище с взаимна помощ и с работата по общи теми за страните от АСЕАН. 40-та годишнина на АСЕАН през 2009 година, ако не греша, беше друг повратен момент, беше прият нов устав на АСЕАН с нова визия за организацията. За пръв път уставът включи ангажимент към международните хуманитарни норми и правата на човека. Създаването на първите регионални механизми в рамките на АСЕАН, не бива да се забравя, че се свързват с регион, който няма структури, аналогични на съществуващите в други региони по света в областта на правата на човека. Ето защо беше трудно да се създават такива механизми, но се доказа, че в по-малки групи страни на подрегионално равнище могат да се изграждат правозащитните е, механизми. Те са първите механизми от порода си в Азия, експеримент, който дава положителни резултати и ние е, работим активно с тях. Между правителствената комисия по правата на човека на АСЕАН много бързо разработи своя правилник, мандата бързо беше е, утвърден от е, е, държавните и правителствени ръководители и вече функционира от 2010-2011 година. Разбира се, моделът на Междуправителствената комисия, откровенно казано, е малко ограничен. Има някои слабости и пропуски. Например, членството е а, само а, на междуправителствена основа. Междудържавното а, начало е единственото, няма самостоятелни а, независими експерти, за разлика от, а, примерно, междуамериканската комисия или пък Африканската или други подобни механизми. В Азия се предпочете междуправителствен а не регионален подход. По-нататък, само съвещателен е този орган, има чисто консултативни функции. Когато разглежда сигнали за нарушения, част от които колегите от Международната федерация по правата на човека и Amnesty International посочиха, Междуправителствената комисия не се занимава с конкретни случаи, а с по-обща дейност. Но така или иначе, ние се надяваме, че те ще се развиват с течение на времето всички други регионални механизми, включително и европейския, се развиха и усъвършенстваха с течение на времето и с подходящо ръководство, с подходящ членски състав, с взаимодействие с гражданското общество, механизмът в Азия може да се развива в тези посоки, когато се прави равносметка на е, изминалия първоначален 4 или 5 годишен период, мисля, че ще има добра възможност за усъвършенстване на а, механизма. Беше а, създаден и механизъм за жените и децата. И а, той има по-широк мандат, колкото и да е изненадващо, по-голяма степен на самостоятелност и може да се окаже много ценен експеримент, най-малкото по отношение на правата на жените и е, децата и може да изиграе много по-важна роля, отколкото самия междудържавен механизъм. Това са важни нови институции и мисля, че така е, може да се потърси е, връзка между европейската система и системата в АСЕАН, за да може евентуално се оказва помощ. Една от първите стъпки беше да се разработи декларацията за правата на човека в АСЕАН. Много дълго беше обсъждан от е, правителствените е, експерти. Според нас е, не се, не се ангажираха достатъчно представителите на гражданското общество, не бяха отчетени техни виждания, когато се разработваше проекта на декларацията, но така или иначе миналата година беше прията тази декларация. В нея има много важни е, елементи и ангажименти. Това е много важна декларация за принципите. Недостатъкът, който посочва Върховния комисар, много категорично, може да се види в две посоки. Първо, голяма част от е, правата посочени в декларацията, са представени с оговорката, че се тълкуват в рамките на националното законодателство. А това не е тълкуване на правата на човека в международноправната система. И на второ място, декларацията твърде много се набляга на отговорностите, не толкова на правата. Това също може да се тълкува превратно при определени обстоятелства. И все пак, кое е важното? Когато лидерите на АСЕАН приеха декларацията, в Пномпенската декларация бяха приети важни ангажименти, а в декларацията на АСЕАН се поема ангажимента за изпълнение на задълженията на тези страни съгласно международното право. С всички ограничения и слабо, слабости, декларацията на АСЕАН не бива да се разглежда като отклоняваща се от международно правната рамка. Стига тя да се прилага на практика чрез междуправителствения механизъм за правата на човека. Един от приоритетите – е корпоративната е, социална отговорност и правата на човека. Европейския съюз, европейските институции работят по този въпрос. Националните институции по правата на човека в европейските страни е, работят е, по планове за действие за корпоративна социална отговорност. Това също ще е възможност за взаимодействие между двата региона. И сега няколко ключови теми бих искал да а, посоча. Динамиката на страните в АСЕАН. Голяма част от а, подробностите ще бъдат споделени от колегите от а, НПО. В крайна сметка тези теми ни връщат към процеса на демократизация и а, укрепване в страните в региона. През изминалите две десетилетия се извършиха много съществени промени в региона. Виетнам и Лаос, разбира се, запазват еднопартийния си модел на управление, но в останалите страни се разширява демократичното пространство и възникват нови демократични институции. Най-пресният пример е Мянмар, но аз няма да навлизам в подробности за политическия преход там. Дори и в по-утвърдени демокрации – възниква нова динамика, която е ново предизвикателство. В Тайланд е доста деликатен периодът. Има политическа поляризация, която доведе и до политическо насилие през 2010 година. Тайланд създаде комисия за истината и помирението. С всички оговорки тя направи голям принос – към институционалните реформи. И ние насърчаваме последващите действия, които са много важни за бъдещето на Тайланд. И в Малайзия политическата среда дълги години е под сянката на различни закони за националната сигурност, ограниченията на медиите. Преди една-две години обществените движения за опазване на околната среда, за честни избори. се обявиха против бившите закони за сигурността. Те бяха отменени с нови актове. Тези промени са важни. Неодавна Върховният комисар отбеляза и възможностите за протести, което открива ново пространство в Индонезия. Както знаете, през изминалото десетилетие успешно се демократизира страната. Президентски избори ще бъдат произведени до година, но напреженията продължават да съществуват. Все по-актуален става въпроса за религиозната търпимост ноември миналата година Върховният комисар е, изтъкна е, насилието срещу шиити, християни, е, ямади и мисля, че дори има и форми на държавно насилие. С светските конституционни традиции и културна толерантност в страната, това е тревожно развитие. Чухте и представителя на Amnesty International и на Международната федерация за правата на човека. Смъртната присъда В а, Тайланд, в Камбоджа се използват законите за богохулството, законите за а, подстрекателство а, към а, нетърпимо, за а, издаване на тежки осъдителни присъди срещу журналисти, срещу общественици. В редица страни напоследък а, Лаос а, с а, случая на господин Сомбат Сомфон. Това разбира се е отражение на е, някои остатъчни е, проявления на отминали конфликти в страната. Има някои огнища на конфликт все още в Мянмар, в Южен Тайланд, в Филипините. Напоследък, надява се, с новото мирно споразумение – продължаващото насилие е, да бъде преодоляно. На два въпроса не се обръща достатъчно внимание. Единият е миграцията, много специфичен за този подрегион. Има работници, а, мигранти от тези страни към а, други държави, но в същото време те са домакини на мигрантски потоци от други страни. Те са и дестинация на лица, търсещи убежище, на бежанци. Към Малайзия, например, има такива потоци. В някои случаи лицата, търсещи убежище, попадат в ръцете на каналджи, за да стигнат по-нататък, примерно до Австралия. Все повече се говори за необходимостта от регионална рамка, регионален механизъм за противодействие. И една от слаби, слабостите е нератифицирането на конвенцията за бежанците – мисля, че ратифицирането на тази конвенция ще създаде необходимата правна основа за а, работа а, по въпросите на миграцията. Мисля, че и Европейския съюз може да се а, включи в изграждането на регионални структури. Смъртното наказание беше споменато, но ми се струва, че това е един важен въпрос, по който виждаме напредък в АСЕАН. Цял свят говори а, за а, смъртното а, наказание и именно в региона имаме най-голямо голям противопоставяне в мненията. Филипините и а, Камбоджа са, можем да кажем, пионерите аболиционисти, докато Сингапур и други страни категорично а, поддържат смъртното наказание. В Тайланд и Индонезия има мораториум върху смъртното наказание – Също така и задължителното uh, particularly involving drug crime, uh, which I think uh, you know, small but significant. Мисля, че uh, са малки стъпките, примерно неизпълнението на произнесени смъртни присъди, мораториум, uh, премахването на смъртното наказание се обсъждат. ООН е, твърдо държи на тази позиция. Това са някои от най-новите тенденции. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много. Благодаря и на трима ви. Вие представихте много информация и много задълбочен анализ, така че ни предстои много работа за да го осмислим. Искам няколко примера още да посоча. В, коми... в Брюксел в момента са представители на Комисията за защита на жените и децата от АСЕАН. Ние ги поканихме, но те отказаха, тъй като прецениха, че това не попада в правомощията на комисия като нашата. Казвам го а, просто а, за това, че а, ние искахме да ги поканим, може би друг ден те ще дойдат. А има просто много места, където много институции, които се занимават с тези въпроси и хората се объркват. В нашата работа искам да кажа, че ние често обсъждаме подобен род въпроси. След обед имаме обсъждане с омбудсмените от различни страни от региона в Европейския съюз също имаме е, разлика в е, изискванията и стандартите. така че ние с интерес е, следим развитието на нещата за Европейския съюз и за Европейския парламент е основна задача също за следи за правата на мигрантите е, също но не сме съвсем готови, трябва да кажа, защото не всички страни е, в Европейския съюз са ратифицирали Конвенцията за защита на правата на децата и семейството на мигрантите. Тоест не сме си подредили всичко още в собствения дом то всичко е подготвено, но има известна неохота да се, да се ратифицира инструмента от държавите членки. Сега господин Рафаели Сабатуки, който оглавява отдел отговарящ за Азия в а, а, нашата Европейска служба за външна дейност, също така а, в, в дискусията вече няколко пъти се говори за вашия план за действие. А, какво смятате, че трябва да се направи? А, може би е добре да ни представите ситуацията така, както изглежда от вашата гледна точка и какво правите вие в тази сфера. Благодаря, госпожо председател. Аз съм тук заедно с повечето от колегите, които отговарят на подобни въпроси за правата на човека в асеян, АСЕАН, така че ето тук сме. това показва също и значението на темата в нашите отношения с Юго-Источна Азия. Разбира се, нашата програма се оформя в голема степен чрез дискусиите ни с неправителствените организации, както по места, така и в Европа за да можем да бъдем актуални в този процес. Както казах, правата на човека са основна тема в взаимоотношенията ни с Юго-Источна Азия. Това постигаме чрез редица инструментите, като поех поста през октомври миналата година. Трябва да кажа, че бях впечатлен от огромния обем работа в тази посока. Е, пропорционално погледнато, по моя опит поне, тя надхвърля това, което се върши по тази тема в други части от света. Имаме диалог и официален и неофициален. С, 7, с 6 държави имаме официален диалог. Преди няколко дни се проведе е, среща в рамките на такъв диалог в Лаос. Важни са е, по постиженията в рамките на процеса на договаряне или вече изпълнение на различните договори за партньорство с тези страни. например, бе споменато сега, че в Камбоджия има проблеми с поземната собственост. Нека да спомена, че когато председателя на съвета миналия ноември посети но, Камбоджа, той се срещна с свои колеги там на ниво президент и министр-председател. Комисарят Ван Гук също, когато посети Азия, разбираме, ще обсъди тази тема през своите срещи там. И а, винаги сме провеждали подобни срещи. С Лаос, например, сега говорихме за Сомбат Сумфон, активистът за щитник на човешките права, за който вие говорихте, бе обект на такъв разговор по посещението в Лаос. Излязахме с редица декларации. Имаме доста проекти, финансирани чрез неправителствени организации и чрез държавните институции в различните страни. Аз съм много радостен, че днес, както вие казахте, ние приветстваме тук а, също делегацията за защита на правата на семейство с жените и децата от АСЕАН. Нали, вие споменахте това. Те се срещаха с нас, посети, посещават и редица други международни институции, които са тук в а, Брюксел. Аз нямам конкретни а, данни, защото а, тяхто посещение започна вчера, но, но те са в а, отношения с тези институции от 3-4 години. А, трябва да кажа, че нашото, нашите взаимоотношения са а, комплексни, а, много разнообразни, уплътнени чрез използването на множество инструменти, с които разполагаме. Във връзка с отношенията с Камбоджа искам да поставя въпроса, че понякога също трябва да отчетем, когато говорим за инструментариум, дали едно предложено решение би могло на практика да се обърне е, срещу самите прав, човешки права. Е, знаем, че, е, например, търговските облегчения, предоставени на страната, помогнаха много за да се подобри положението на хората, като разполагаемия доход, доход за по-малко от година се е отвоил. И сега а, ние си поставяме въпроса, ако отменим такъв род търговски преференции, а, бихме ли могли на практика да затрудним положението на а, хората и да, влушим и, а, отношение, а, и да го отношим дори по отношение на а, правата на човека. Това го разглеждаме като един вид последна мярка в крайен случай Стана дума също и за важната декларация за правата на човека в Сеян от ноември миналата година. Ние знаем, че тя породи голям дебат в международната общност и сред парламентите, в парламентите на страните от Асиан. А, говори се за риска да а, се постави под заплаха а, всеобщността на тази декларация. Ние също разгледахме въпроса вътрешно. Решихме, че трябва да гледаме оптимистично. Първо, защото преди години би било немислимо да си представим наличието на такава декларация, така че това очевидно е напредък по отношение на инструментариума за защита на правата на човека. Освен това, ние разглеждаме декларацията като а, инструмент, по който можем да работим заедно с партньорите от АСЕАН, така че да видим а, че, по какъв начин то може да се прилага, така, щото да бъде защитен във всички свои аспекти принципа на всеобщност на правата на човека. А, работим също с организации на регионално ниво. Това е важен аспект от дейността ние Искаме е, значително да ускорим и задълбочим да отношенията ни в това измерение с страните от Азия. А тъй като а, бяха изброени много случаи в различните страни, разбира се, аз няма да ги повтарям сега, но сме а, е, готови да отговорим за, е, по всеки от случаите, просто защото сега няма достатъчно време. Само ще а, е, се спомена, че госпожа Аштън през декември излезе с, а, обращение а, по отношение на Сомбат Сомфон. Имаме готовност да излезем с демарш да видим по какъв начин да помогнем най-добре и да дадем своя принос, а, за да се получи положителен отклик. За съжаление, за сега нямаме много възможност да похвалим с добри вести е, Европейския съюз в този случай се старае да играе е, важна роля в демарша, който бе изпратен. Той бе изпратен не само от името на Европейския съюз, но и от името на други международни партньори, като Съединените щати, Австралия и Сингапур – за първ път имаме страна от, юго, от юго Азия, която се присъединява към нас във връщането на Демарш. Ние, разбира се, продължаваме е, да проявяваме готовност и да търсим начини, по които по най-добър начин да спомогнем за решаването на случая има а, хора, които посещават Вентянг а, за да обсъдат този конкретен случай. Това е много по добро отколкото а, бе положението преди години. Разбира се, поставени са много въпроси и ние имаме готовност да ги обсъждаме в двустранен план. Благодаря. Благодаря ви. А сега, а, може би някой от а, колегите иска да зададе въпрос? Аз имам въпрос също. Една от предложенията на господин Монговен бе в бъдеще да се засили вниманието към а, връзката между бизнеса и човешките права. Имате ли предвид а, нещо такова от ваша страна? На второ място, мисля, че от ваша страна бе много мил е, жест да организирате е, тази среща в рамките на вьетнамско-европейския диалог, е, да има и пряка среща с вьетнамската делегация, да ни поканите. За мен това беше е, много интересно аз имам малко по-различен подход, когато говорим за търговската политика на Европейския съюз. Още не съм отговорила на писмото на господин Дегухт. Аз не, не подкрепям напълно неговия подход, особено що се отнася до търговската спогодба с, с Виетнам защото а, въпросите, касащи правата на човека, са по-скоро в този случай технически въпрос. Така, аз не смятам, че в случая с Виетнам, ни, нито в никой друг случай, може да се излезе с някакви емпирични доказателства, които да обосновават, че ако чрез търговия и подобряване стопанските взаимоотношения ще може да се гарантира подобряване на положението в сферата на правата на човека. Това са важни права. Възможно е при по-добро благосостояние те да се подобрят, но в процесът на стопански взаимоотношения има субекти, които печелят и други, които губят мисля, че е необходим по-широк и задълбочен дебат а, в Европейския съюз а, и тук а, в парламента и във вашата институция по отношение и вие сам казахте на корпоративната социална отговорност. И, имаме възможност да представим как ние реагираме като институции по този въпрос. А, но а, правата на човека не са тема, които, а, която да се включва в уводната част на неделна проповед. Това а, не изчерпва нейното значение. А, тя е нещо много по-важно и така. А, за писмото за господин Дегухт, ако не сте запознат, не може да ми отговорите. Но а, за а, връзките, търговските връзки и а, вниманието към въпроса за правата на човека в региона. Много ви благодаря. Това е важен аспект и значението му нараства чрез системата на договорите за партньорство ние работим в тази посока. Това е наш е, един инструмент, в където се включват различни аспекти на отношенията с партньорите. И можем да намерим и очертаем връзките между различните политики. Във връзка с темата, която поставихте, в Тайланд имахме семинар и говорихме също така за възможността в момента да окажем подкрепа също на Миянмар. Мисля, че положението е много важно. То е важно а, от гледна точка на правата на човека, но и също така от търговската, от гледна точка на търговска политика, защото дори на техническо ниво е тясна връзката между правата на човека и осъществяването на равнопоставеността за осъществяване на економическа дейност. Ние смятаме, е, че естествено винаги да има искания да правим повече а, в тази сфера. Нямам в себе си списък, но мога да ви го предоставя в по-широк по план, за да видите какво правим в момента и дейностите, които ни предстоят в близко бъдеще, за да видите по какъв начин включваме темата за правата на човека във всички наши дискусии. да. Този път не сме притеснени от времето. Господин посланникът на Малайзия поиска думата. Ваше превъзходителство, може би вече са ви уведомили, имаме правила в тази комисия. На посланниците е, се предоставят не повече от 3 минути за изказване, макар днес да имаме повече време. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Още от самото начало позволете ми да благодаря на подкомисията по правата на човека за възможността, предоставена на мен и на моите колеги, да участваме в заседанието и да се изкажем. Преди днешната среща бях информиран, че ще разполагаме с крайно ограничено време, да кажем няколко думи. Аз вярвам, че не отдаваме дължимото на тази толкова голяма и важна тема – в тази дискусия, но ще се изкажа съвсем накратко и е, ще се опитам да засегна част от въпросите, поставени е, на вниманието е, на присъстващите от експертите. Като цяло, аз съм удовлетворен от чутото, включително и от представителя на Amnesty International. те признават положителните стъпки в Азия като цяло и в АСЕАН по-конкретно за защитата на правата на човека. Както казах, в началото не бих искал да навлизам в полемика с Amnesty International – за смъртното наказание или за свободата на словото, достатъчно е, според мен, да се изтъкне, че малайзийското правителство твърдо вярва в утвърждаването и защитата на правата на човека и върховенството на закона – Както а, посочи ръководителя на секция а, Азия-Тихоокеански район а, в службата на Върховния комисар на ОНЕ по правата на човека. Ние продължаваме политическите реформи и ние сме готови да обсъждаме въпроса всички правозащитници, за да подобрим положението у нас. Както беше посочено от експертите, имаме известни слабости. Ние сме готови да ги обсъждаме и се надявам, че днешната среща е един полезен форум, за който ви благодаря. Разбира се, можем да използваме и други форуми. Аз съм на ваше разположение да обсъждам всякакви въпроси, които представляват интерес за вас. Вратата на посолството е винаги отворена за вас. Готови сме да обсъждаме с всички вас начините по които можем по-добре да се опознаем. Мисля, че трябва да използваме е, подходящите механизми, е, форуми и пътища за решаване на откритите е, въпроси по взаимно удовлетворителен начин. И тъй като Имам а, възможността да се изкажа, използвам случая. Беше посочена декларацията за правата на човека а, в АСЕАН, неодавна прията от а, държавните и правителствените ръководители. Разбира се, това не са вечни скрижали. Това е една декларация, която винаги може да бъде обект на промяна, на усъвършенстване. И както а, госпожа председателя а, посочи, че тук има представители на различни организации. Използвам случая да благодаря на Европейския съюз за отправената покана. Те са тук, за да се учат, за да обменят становища, да се запознаят с вашата най-добра практика. Аз се извинявам, че пресрочих времето, което ми беше отредено. И ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин посланник. Оглеждам се. Господин Чип, заповядайте. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować e, panu. Искам да благодаря най-сърдечно на господин Мунговен за неговото изказване. И той предложи... Е... Той изясни е, редица важни теми, сред които на първо място корпоративната социална отговорност. Според мен ООН прие основни насоки в тази посока, които е, има значение за всички региони. Иначе казано, всички държави членки на ООН, включително страните от Европейския съюз, с неговите институции участват в процеса. Имаме различни степени на партньорство – и благодарение на това днес имаме предмет на разговор. Справ. С една страна права човека. Тук виждам две е, взаимно свързани теми от голямо значение. От една страна правата на човека и от друга търговията, стокообмена, е, най-общо казано стопанската дейност. Според мен, тук вече а, е, въпросът придобива съвсем практическо измерение, защото ни дава възможност за развитие на делова дейност и така деловите среди е, могат да подпомогнат държавните органи в е, работата за повишаването на стандартите. Зачитането на правата на човека може да изиграе превентивна роля спрямо нарушенията на правата на човека. Трудно е да се каже, например, дали е една компания, която наема деца или използва принудителен труд или плаща ниски заплати. Кошти. Але факт, że rozmawiamy o uczciwej konkurencji, odnosi излиза извън а, обхвата на конвенциите на Международната организация по а, труда. Тук имаме не само економически аспект, но и правозащитен. Има общи насоки на ООН за правата на човека, но в същата посока работят и Европейската комисия, и а, Съвета на Европа, ОИСР, Международната организация на труда. Все по темите за корпоративната социална отговорност. Общите насоки и принципите са предмет на разговор – Друга тема за разговор е кой може да предостави помощ. Международните правозащитни институции, там където съществуват, и там където съществуват и регионални институции, се придържат към международните стандарти и те могат много да допринесат за прилагането и утвърждаването на стандартите. И няколко думи сега по въпроса за миграцията. Неизменно се връщаме към тази тема и тя засяга частично и Европа. Повечето мигранти, за които става дума, се ориентират към богатите близкоисточни държави. И така а, те често се озовават в страни, в които не могат свободно да изповядват своята религия. И това създава някои проблеми в Близкия изток. Има държави, които допускат различни вероисповедания, други пък чрез своите конституционни механизми не ги допускат. Аз мятам, че рамките на ООН е са подходяща среда за постигане на промени през изминалите години. Важно е не само да се намери работа – да се е, стигне безопасно до страната дестинация, а, а е, да е, се осигури достоен, приличен живот с всички необходими свободи. Благодаря. Трябва да се обърне внимание на правата на мигрантите и на членовете на техните семейства. Мисля, че имаме в дневния ред всички тези въпроси с групата за сътрудничество с страните от Персийския залив, с други е, работим заедно, но оставам с впечатлението, че е много полезна и работата с отделни страни. С Катар имахме е, срещи, но трябва по-системно е, да продължаваме работата си. Сега бих искал да дам думата на а, нашите експерти за заключителен кръг. И тъй като нямаме а, въпроси по следващата точка, виждам, че господин Рязахил от а, посолство на Индонезия иска да вземе думата. Моля ви, придържайте се към трите минути. Благодаря ви, госпожо председател. Аз искам да се присъединя към а, благодарностите на Негово правосъдителство, посланника на Малайзия. На, да ви благодарим за това, че ни поканихте и че проявявате интерес към а, положението в Юго-Источна Азия и в частност Индонезия. Ние сме убедени, че както Индонезия, така и Европейския съюз разбират значението на правата на човешка, човека и демокрацията. Искам да ви покажа някои от дейностите, които ще се осъществяват в Индонезия в тази област, насърчаване на преките контакти между хората и неправителствените организации. Първо, в Индонезия ще има стипендии за обучение на хора от Европейския съюз. Миналата година предложихме програма за стипендии за служители на партиите от Европейския парламент и служители от други институции. Там ще има възможност за срещи с ръководители на религиозни общности, с учени, с, с студенти, с тези, които а, живеят в студентските общежития и а, семинари. Ще има посещения в а, научни институти и срещи с изследователи и членове на различни мозъчни тръстове, за може обучаващите се да се запознаят с начина по който се осъществява културното многообразие, как се решават въпросите с, с екстремизма, културния и религиозен екстремизъм, теми, които са важни и за Европейския съюз. Освен това, а, с помощта на а, Европейския съюз ние а, осъществяваме други а, програми, включително в областта на религиозната толерантност. Господин Монгувен също говори за такива, а това са области, в които ние се възползваме от възможностите за да обменяме водещи практики това е, госпожо председател. искам да ви уверя в нашата готовност, че ние осъществяваме широка програма за насърчаване на преките човешки контакти, за да задълбочим отношенията между Индонезия и Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви. Отново сказвам съжаление, че поради нашите вътрешни комуникационни проблеми не можахме да проведем това заседание заедно с делегацията за приятелство с Азия. Ще поговорим с колегите, може би ще потърсим друг формат, друг начин да продължим този диалог. Благодаря ви за разбирането. Сега давам думата накратко на нашите гости, ако искат да кажат нещо заключително. Струва ми се, че имаше един въпрос отправен към Amnesty International. I very much welcome the opportunity to have representatives. Благодаря много за тази възможност, защото тук е, участват и представители на държавите от е, СЕАН. А, прекрасно е, че можем да си обменяме възгледи а, и да очакваме именно чрез взаимодействие по този начин да а, а, се осъществява диалога и с а, активистите а, и правозащитниците в а, тези страни в частност, в а, а, региона е необходимо да се работи за постигането на важни стъпки за защитата на правата на търсещите а, убежище. А, не на последно място, когато говорим Е, за а, е, тези неща. И, е, а, ще се радвам, ако от страна на представителите на правителството ще проявява разбиране за важната роля, която правозащитниците имат за засилване на а, демокрацията и правовия ред. ние виждаме своята роля именно по този начин. Благодаря. Благодаря, Изабел. Господин Монговен. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на делегатите, на посланниците, на представителите на парламента, които взеха също думата. Първо, а, това демонстрира а, колко е важна ролята на правозащитниците за, като двигатели на прогреса. А, това е една от важните стъпки, на които ставаме свидетели през е, е, последните години. А решението на Индонезия и Тайланд да назначат представители на неправителствения сектор в Междуправителствената комисия за защита на правата на човека. Тъй като това беше един вид изискване а, за членството а, да има представители на държавата, но Индонезия и Тайланд излязоха с тези а, иновативни виждания, бих казал, изпращайки представители на своя неправителствен сектор. А, и а, това демонстрира също и вашата роля, която има да играе междуправителствената организация. Също така за Асоциацията за защита на а, правата на жените и децата. Трябва да а, припомня, че в страните на, от Юго-Источна Азия има важни организации, работещи в тази а, сфера. Те са сред най-динамичните активни институции от региона. Някои от тях имат а, много важна роля. Те, те са си я извоювали и можем всички да работим с тях. Те се ползват с а, правомощията и доверието, каквато имат държав... някои държавни институции. Важно е а, да нахвърлим, мисля, някои теми, които бихме могли да обсъждаме. Както казах, а, а, различните правозащитни международни организации създадоха свои форуми за Азия и те работят по някои общи проекти. Един от тях е за връзката между бизнеса и правата на човека. Ето тук е една тема, в която, мисля, е, има а, възможност за добро взаимодействие с Европейския а, инст... съвет, тъй като, е, извинете, съюз, който също поставя е, ударение върху важността на тази тема. А, да разгледаме как а, на базата на а, принципите водени от ООН, е, може да се работи в областта на корпоративната социална отговорност. На второ място, подготвя се официален доклад в Междуправителствената комисия. И в помощ на това е едно проучване, изготвено от ресурсния център на Азия от доктор Мазуки Мазукман от Джакарта. А там се проучва начина по който принципите на ООН се осъществяват в политиките на различните страни от АСЕАН. Изготвят се планове за действие за това по какъв начин да се нагодят те към националната специфика. Мисля, че имаме изключително положителни постижения в работа си с азиатските партньори. Това е една област, в която европейските институции биха могли да допренесат в значителен план, като споделят и своя опит в Азия. Аз много се радвам, че парламентарната комисия и прояви интерес към а, това, ние в голяма степен ще окажем подкрепа на усилията в тази насока. Благодаря. Благодаря ви на всички, които се е, включихте в този дебат. Е, ще се погрежим е, вашите препоръки да бъдат отчетени и е, да е, изготвим план за по-нататъчната ни работа. Благодаря много. Сега е, нашето заседание продължава с заседание на, разширеното, на бюрото в разширен състав при закрити врата след 10 минути. Благодаря ви.